е в 12.30. Преминаваме към последната точка от дневния ни ред за днес. Едноминутните изказвания по член 163 от правилника. Всеки има точно една минута. Господин Цаки. Даш. Благодаря, госпожо председател. Една от думите, която най-много използваме, е солидарността. И тя трябва да бъде спомената и когато коригираме лоши решения, като решението свързано с вил с култура и с разпределението на иммигрантите, идващи в Европа. Има обаче и друго значение на този смисъл. Да споделим тежестта на съдбата на онези, които са се намерили в тежко положение без да го искаш, искат. В Словакия по настояще медицински сестри стъчкуват, за да се за да изразят възмущението си от ниските си заплати. Има учители в Централна Европа, които искат Европа да не е егоистична. Има изтичане на мозъци от Централна и Източна Европа и е, тя все повече изостава. Трябва да се вземе това предвид преди да е твърде късно. Господин Негреско, политиката не е привилегия, която ни дават резултатите от изборите. В Румъния ние си говорим за изборен туризъм, вместо да говорим за здравеопазване, за маргинализираните, за образование. Ето тук говорим в една празна зала и се надяваме, че утре някой ще ни чуе. Не, трябва да променим менталитета, а за целта трябва да се променят механизмите и целите. Хората вече загубиха всякакво търпение. Време е за конкретна работа. Първата стъпка е един европейски стратегически инвестиционен план. Ясен, конкретен, с участие на МСП, за да можем да постигнем економическо развитие в Европа. Благодаря, тъй като господин Ожък не е тук, а господин Юрек има думата. В тази хвили Комисия Европейска bierze под надзор. Благодаря колеги, Европейската комисия поставя моята страна под надзор, като Унгария сме обвинени в нарушаване на европейските ценности, описани е, и заложени във втори член на договора. Каква е целта на всичко това? След е, трагичните атаки в Кьон, а, в Неведа. ставаме свидетели на прояви, които напълно противоречат на записаното във втори член. Свобода на словото, върховенство на закона. Как това се свързва с покриването на информацията? Е, защото има опасение, че информацията, информирането може да компрометира политиката в областта на миграцията. Е, какво общо имат е, малцинствените права, ако става въпрос за накърняване на политическия конформизъм? Крайно време е всички ние да помислим какви са целите на подобни кампания. Благодаря. Госпожа Билбао Бирандика. Благодаря, госпожо председател. Металургичната промишленост е промишленост, в която една от новаторските фабрики обявява закриване. И то с най-нови технологии в моя регион в Испания, поради китайски дъмпинг. Той застрашава стабилността на хиляди семейства. Говорим за хора, говорим за животи, говорим за устойчивост, говорим за смисъла на европейския проект. За това трябва бързо да реагираме срещу тези, които не спазват нито екологични, нито социални норми. Трябва да се противопоставим и на социалния дъмпинг, и на реиндустриализацията, случващото се в металургията в страната на баските е само симптом. Трябва да се реагира незабавно. Muchas gracias, señora. Благодаря, госпожо председател. Призовавам Европейската комисия да предприеме действия по отношение на атомната електроцентрала в Каталуния. Планира се още 15 години да продължи да е, бъде в експлоатация, въпреки опасността от е, аварии. Отправят се настойчиви призиви да се направи преглед на състоянието на двата реактора. В Белгия се работи за закриване на реакторите. Съвета по ядрена безопасност, Европейската комисия, Евратом трябва да проверят какво е състоянието на АЕЦ в Каталуния, за да не се превърне в нова Фукушима. Благодаря. Господин Тери Кабрас има думата. Благодаря, господин председател. Бе прията резолюция в парламента за гражданската инициатива в Европа. И искам да кажа, че една група се въздържа, защото не се разгледаха основни проблеми. Последните години само 3 от 50 е, е, предложени от ЕКР предложения имаха успех. И за това е изключително важно е, да има ясен анализ. И сега, е, важно е, е наистина в тази инициатива да е, се ре реализира както трябва. Е, комисията сама по себе си атакува европейски проект, гражданската инициатива. Благодаря, госпожо председател. Господи Кора. Корал. В Сицилия, както и в много други райони на Средиземноморието, земеделието предлага невероятни, отлични продукти портокалите от Катания, както и този студено пресован зехтин, който виждате в ръката ми. Възможно ли е обаче тези първокачествени продукти да бъдат защитени? Знаем какъв е опита с Марокко. 300 тона зехтин, произведен в Марокко, влиза в средиземноморските страни, идва при нас и това не може да не обезпокои Европейския парламент, всички нас. Трябва да се блокира това безсрамие, защото иначе не можем да защитим нашите производители. Господин Ребега. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че трябва да се борим заедно срещу терористичните заплахи и да защитаваме външните си граници. Австрия временно преустанови действието на Шенген, Гърция има опасност да бъде изключен заради начина по който управлява притоците мигранти. Всички тези събития се страшават шенгенското пространство и се опасявам, че през следващите месеци и други страни ще а, последват това. Румъния изпълни всички критерии за присъединяване към шенгенското пространство, и въпреки това е отхвърлена доста. Неясно е защо е, това е така. Е, какво трябва да е отношението на тези две страни? Години наред се опитваме да се присъединим към шенгенското пространство, а сега, когато той е пред разпад, пак ни се казва не по доста странни причини. И така, ще вляза ли България и Румъния най-сетне в шенгенското пространство? Господин Корвин Мик. Благодаря, госпожо председател. Тук е, следва да говоря за състоянието на Европейския съюз и наистина състоянието може би е състояние на пленарната зала. Преди няколко минути е, ние говорихме в пленарната зала какво да, трябва да направим, за да може Китай да разреши своите проблеми. Сега, е, уважаеми госпожи и господа, китайците е, владеят чужди езици, и наистина, оратора казва, жълтата раса е изключително интелигентна. Те искат да наблюдават какво е нашето състояние. Ако могат да го наблюдават, обаче тук в залата наистина ще се смеят. И така, крайно време е да започнем да говорим наистина по един издържан економически начин. Благодаря, госпожа Гарсия. Queridos colegas, el pasado 19 de enero, sin aviso previo, ni... Благодаря, уважаеми колеги. А на 19 януари, без никакво предупреждение, бе е, под... казано, че ще се затвори а, а, Алта, а, а, фабриката за цигари на Алтадис в а, Испания. 400 са е, работните места, които директно са пострадали, работниците, които са пострадали, е, да не говорим за непряко пострадалите работни места. Това е важна е, фабрика в региона на Риоха. Затварянето на тази фабрика е неоснователно. Всички граждани предприемат мерки, за да се избегне това затваряне. Повече от 100 години тази фабрика създава работни места и богатство в моя регион, а сега ще се стигне до безработица и бедност за стотици семейства. Е, Господин Шани, струва ми се, че шепа терористи, няколко стоти, не повече, успяха да парализират европейски Европейския съюз, да объркат лидерите му, правителствата в Европа, които в момента потискат и ограничават правата и свободите на гражданите. Обявиха, че това е най-ефикасният начин да се води борба с тероризма. Но разпокъсаността, разпадът никога не са ефикасно средство – това може да е само предтекст в ръцете на едно или друго правителство. Унгарското правителство неодавна предложи една конституционна поправка, за да въведе правната фигура заплаха от терористична атака, което означава, че не по-малко 60 дни министър-председателят може да своеволничи. Благодаря, господин Мариас. Госпожа председател, селските стопани в моята страна е, се борят и с тройката, и с кредиторите, и с политиката, която се наложи на правителството, и с е, последиците, които разрешават множество първични отрасли, които искат селските стопани да плащат за всичко и които застрашават социалната тъкан на обществото. Селските стопани се мобилизират, всички граждани ги подкрепят, пенсионерите, работещите, всички се събират, за да се борят срещу меморандума всички тези хора – са против пътя на тройката. Те имат право да изразят своята позиция по демократичен начин, чрез обща стачка на четвърти, за да може Гърция отново да стане наша. Благодаря. Госпожа Бойлен. Преди 150 години Ирландската република беше обявена за нация и сега трябва наистина да честваме тази 100 годишнина. Вместо това обаче е, ирландското нашето правителство искат да унищожи буквално нашата история. Искат да унищожат този обект там, където се извършиха тези исторически събития. Националният музей на Ирландия оповести този обект за най-важния в съвременната ни история. И а, военния музей в Лондон а, също а, ни обяви за изключително важен обект в историята на страната. Искат да унищожат всичко това, за да създадат нови магазини и търговски център. Наистина, надявам се, че това няма да се толерира. Нашето историческо наследство принадлежи на всички. Ще водим битка. Госпожа Адинолфи. Европейската комисия обвини е, полското е, правителство в ограничаване на свободите на медиите, защото е, министъра на финансите внесе нов закон. Защо обаче комисията не обвинява италианското правителство? премиера Тренци има право да уволнява и назначава делегирания административен ръководител на телевизията РАИ, както на времето в фашистския режим за обществената телевизия. Комисията не знае ли какво прави Италия, че се назначават и уволняват а, ръководители, водещи, като, а, например, Енцо Бяджи и сред толкова много други, чрез така наречения български указ, т.е. с политическо уволнение. Колеги, знаете всичко, знаете какво става в Италия. Не мълчете. Благодаря, господин Пападакис το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό είναι μέρος του τρίτου Що се отнася до случващото се с е, социалните осигуровки след е, е, меморандума, който се наложи в Гърция, трябва да се има предвид, че това е императива на големите капитали. Социалната сигурност вече не е социална, тя е върху раменете на работещите. Неприемливи са ставките, влияе се на възрастта, на пенсиониране, на пенсиите, които са изключително ниски, малките и средни предприятия в областта на селското стопанство ще изчезнат, ако, са, е, ако изплащат такива ставки. Правителството трябва да оттегли този проект закон и подкрепям стъчкуващите селски стопани. Господин Дели. A közlekedési folyosók meghatározásával jelentősen javult és Благодаря, госпожо председател. че мрежата от трансевропейски коридори не се е подобрила особено през последните години. Сега се предвижда тя да се разшири на към Западните Балкани. Няколко мрежи са това. И вече ще имаме мрежи из цел, целия Европейски съюз. Но за да може те действително да се използват, да се използва ефекта на коридора, ни трябват реформи в финансирането, защото има разлика между държавите членки и държавите, които искат да станат членки. Необходима е правна рамка и финансова рамка, за да може да се използват тези коридори. Благодаря колеги. Господин Мамекин. Благодаря, колеги. Всяка година се изпълняват различни програми, реформи, инициативи в, в Европейския съюз в различни области, всички насочени към светлото бъдеще. Как обаче можем да говорим за това, когато много често е, децата на Европа живеят в бедност и са маргинализирани? Това се случва и в моята родна страна, в Латвия. 30,3,3% от децата са в риск на социално изключване и бедност. Това е шестото най-висока позиция в тази тази област в Европейския съюз. Много деца не ходят на училище. Повече внимание трябва да се обръща на училищната политика, на детските градини, но на първо място на семейната политика. Това е изключително важно, особено за уязвимите економически а, територии в страната. Напоследък а, се увеличиха добавките за деца, прекъснат е оратора. Госпожа Руононен Лернер. Неравномерно са разпределени е, енергийните потоци в Европейския съюз. И трябва да погледнем истината в очите – поради санкциите срещу Русия, Финландия пострада най-много. 400 милиона евро. Това бяха загубите на финландските производители и износители. Кой ще ги компенсира? Разберете ме правилно. Аз не говоря за отмяна на санкциите. Това ще е погрешен сигнал към Москва. Но говоря за справедливо разпределение на бремето и прилагане на еднакви принципи за всички. Кой ще бъде най-подходящия механизъм? Нека да обсъдим този въпрос. Благодаря. Сега госпожа Паркър има думата. Благодаря всички сме е, е, чували за шокиращото положение в е, Келн, където жени и, на, и в други градове, където жени бяха нападани от групи мъже. Е, как се случи това. Нека да се върнем към Женевската конвенция. Там има единствено, там виждаме единствената международна е, дефиниция на беженец, някой, който е преследван поради политически е, становища, членство на в политическа група или религиозни убеждения и прочие. Обаче Европейския съюз разшири понятието, за да включи всички, които бягат от въоръжени конфликти. Европейския съюз така отвори вратите към милиони души. Един милион а, души навлязоха в Европа, повечето от тях са мъже. Тази политика на отворените врати към страни, които третират жените като хора втора категория, ни застрашава всички. Благодаря, госпожа Мелети. Председавайча, Локални единица често... Благодаря, госпожо председател. Много често властите имат добри идеи, подкачат добри програми, искат да подобрят живота на гражданите, искат да подобрят е, транспорта, той да стане по-природосъобразен, да се е, дигитализират услугите. Това са само примери. Най-големия проблем е обаче липсата на финансиране и липсата на информация за тези програми. Призоваваме Европейската комисия да въведе нови методи на комуникация, информиране, така че програмите, свързани с европейските фондове за инвестиции и други, да могат да бъдат представени на гражданите – защото често се казва няма добре структурирани проекти. Да, ами точно за това трябва гражданите да бъдат информирани по-добре. Благодаря. Господин Лопес. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата пред Европейската комисия, за да оповестя ни на скоро взети от народната, популярната народна партия в моята страна в по отношение на хидрологичния план за река Ебро и басейна на река Ебро. Изключително опасен план, съставен без участието на местните органи, без участието на гражданите не се изгражда дори и подходяща защита от евентуалното разливане на река Ебро. Не се разглежда нищо въпроса свързан с качеството на водите, нито въпроса за защита на птиците. Следващия понеделник ще има европейска делегация, която ще посети. Господин Богович има думата. Хвала. <clears throat> по... Много ви благодаря, госпожо председател. Концесионерите на словенските гори натрупаха цели състояния и чак след това е, словенското правителство реши да организира е, държавно предприятие, национален фонд, което да закупува техника и да доставя услуги, но то представлява системен риск, създава конфликти, а те ще пораждат много проблеми в бъдеще. В Словения вече са на лице такива признаци. Държавните гаранции подкопават устоите на конкуренцията на свободния пазар, защото това е интервенция от страна на държавата. Мисля, че комисията трябва да обърне внимание на необходимостта от по-добро управление на горския фонд и по-добро управление на парите на дънакоплатеца. Благодаря. Не виждам господин Готиерес, казва председателката. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Северно море може да стане много важен елемент в е, енергетиката и в енергийния съюз. Е, по-добри взаимовръзки между системите и съвместно сътрудничество за научната дейност в Северно море може да помогне за постигане на ефтина, сигурна и чиста енергия, създавайки същевременно хиляди висококачествени работни места, включително в моя избирателен регион в Англия. Холандското председателство има отлична възможност да направи това действителност. Холандски министр на економиката е, представи план за действие в Северно море преди среща на високо равнище, която предстои този четвъртък, за това ги призовавам действително да използва тази възможност Северно море да стане а, източник на енергия за Европа. Господин Шагър. Благодаря, госпожо председател. Економическото сътрудничество помага за продоляване на напреженията и за създаване на хармония между страните. Именно заради това страните основателки избраха да се съсредоточат върху економическа общност, към която в последствие се присъединиха допълнителни страни. Това обаче не означава, че са преодолени някои елементи на недоверие между страните, съществуващи от десетилетия, дори от столетия. Има някои е, точки, които са доста щекотливи и трябва да бъдат е, разрешени. Какво можем да кажем за защитата на етническите малцинства? Те имат право на идентичност, на просперитет, на равнопоставеност, имат право да продължат да съществуват. Има обаче страни в нашия регион, Словакия и Румъния, които не смятат, че защитата на младсинствата трябва да бъде насърчавана, а трябва те да бъдат разглеждани като заплаха и искат да ги асимилират. Господин Здехов. Благодаря, госпожо председател. Не знае дали знаете, че норвежката социална система продължава да отстоява необоснования си подход към семейство от Европейски съюз, Словакия, Румъния и Чешката република публика са примери. Например, деца, които а, по неясни причини са отнети от семейството. И тук говорим за една демократична, цивилизована европейска държава. Тук става въпрос за а, наистина а, правни нарушения. Навсякъде по света има протести срещу подобна практика европейските граждани трябва ясно и категорично да се противопоставят на подобно необосновано намесване, намеса в семейния живот на семейства в Европа. Обръщам се към вас, господин комисар, председателката. Благодаря на всички, включително и на преводачите. Благодаря на всички. С това приключваме